Имам кратко съобщение. Very short announcement. Наистина съвсем кратко. Change to my mother tongue. Ще говоря на полски. Председателският съвет единодушно взе решение за присъждането на наградата Сахаров за 2011 година. Наградата Сахаров за 2011 година се присъжда на трима правозащитници от арабската пролет. Сега ще ви изчета имената им. Посмъртно наградата се присъжда на Мохамед Буазизи от Тунис. Асма Махфолс с Египто. На Асма Махфолс от Египет.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 Присъждането на тази награда е израз на нашата подкрепа за събитията, на които сме свидетели в най-близките ни съседи. Това е и знак, че отстояваме основните си принципи. Присъждането на наградата е и знак на солидарност спрямо арабския свят. То е свидетелство за признанието и възхищението, които засвидетелстваме на нашите непосредствени съседи. Ganzi Grazie Presidente, vorrei portare all'attenzione di questo Parlamento della devastazione. Госпожо председател, бих искал да ви информирам за наводненията в Тоскана и Литурия. Седем жертви, шест души все още не са открити и са изчезнали. Разрушени са улици, мостове. Смятам, че Европейският парламент би трябвало да се застъпи за отпускане на помощ за тези райони на Италия. Благодаря, отбелязахме това, което казахте. Най-напред ще гласуваме на доклад на госпожа Йотова, годишен доклад на Европейския омбудсман за против.